В обхвата на този член попадат само тези платформи, които са напълно наясно, че използват съдържание собственост на други, при това за търговски цели. От тук нататък възниква въпросът какви са техническите възможности за отделните платформи, на които може да бъде качено каквото и да било. Тези платформи могат да поемат от тук нататък отговорността да подходят както трябва към защитено с авторско право съдържание. Създадохме в случая добра основа за действия от страна на държавите членки. Даваме им възможност за действия по този член. Според мен това е правилният подход. Постига се баланс между защитеното с авторско право съдържание, цифровите технологии и свободата на словото. Thank you. Председателката, благодаря. Давам думата на представителя на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, господин Данти, за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Необходимо е да се реформира авторското право предвид цифровата резолюция. В директивата са залегнали принципи, които парламентът е препотвърждавал през годините, като например отговорността на платформите и по-голямо равновесие по отношение на економическата среда, в която работят. През изминалите дни се водиха много оживени дискусии, но не и по същество директивата няма да доведе до цензура, няма да ограничи свободата на интернет. Гарантираме и защитаваме тази свобода. Директивата няма да ощети малките и средни предприятия, нито пък организациите с идеална цел. Таз през изминалите дни се разпространяваха фалшиви новини, зад които стоят определени интереси. Това са интересите на онези, които искат в интернет да продължават да доминират големите платформи и да правят каквото си искат. А по директивата предвиждаме справедливо възнаграждение за авторите и творците. Те са гръбнакът на европейската култура. На тях се пада и значим дял от економиките ни. Председателката. Благодаря. Сега давам думата на комисар Габриел. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин докладчик, уважаеми докладчици в Сянка, дами и господа членове на Европейския парламент, позволете ми най-напред да ви благодаря за ползотворните разисквания, проведени през последните две години и половина. Директивата за авторското право е съществен елемент от стратегията за един цифров пазар. Ето защо от името на Европейската комисия с удоволствие установихме, че е намерено поне временно политическо съгласие по това важно досие. Уважаеми членове на Европейския парламент, говорим за важен, важна стъпка за цифровият единен пазар, за творческата индустрия и за закрилата на нашите европейски ценности. Новата директива за авторското право дава възможност да постигнем общата си цел, а именно да адаптираме авторското право към нуждите на 21 век. Директивата ще облагодетелства у нези, които гарантират фактът, че нашите ценности европейските ценности стават такива, в които са, а именно творците, за журналистите, издателите, продуцентите на музика, библиотеките, научните следователни и мнози на други. Защитавам творческият сектор ще, ще засили изкуственият интелект и ще направи европейското културно наследство по-лесно достъпно за европейските граждани. И накрая, за първи път в европейското законодателство отделните творци имат възможност да се възползват от специфични разпоредби, които засилват позицията им по време на преговорите им дава възможност да получат справедливо обещетение. Уважаеми членове на Европейския парламент, всички тези творци гледат към нас и очакват Европейския съюз да продължи на обещанията си. И ако дадем по-добри по инструменти за защита на творците, значи да защитим културата си. Ако дадем повече защита на журналистите, гарантираме е, е, оцеляването на демокрацията ви. Уверявам ви, че предложението, което разглеждате днес е балансирано също така и амбициозно, тъй като гарантира от една страна интересите на творците и на другите носители на авторски права, които ще получат адекватно заплащане. Въздействието върху но доставчиците на услуги остават доста ограничено и правото на достъп до съдържание, считано авторски права за потребителите е защитено. И накрая Европейската комисия възнамерява да излезе специално предложение, свързано с организаторите на спортни събития, което ще съпътства директивата, като текстът на това наше предложение е добавено към текста на законодателната резолюция. Ще се радвам да чуя мнението ви и оставам в очакване на отзивите ви, като едновременно с това искрено се надявам чрез подкрепата за директиватарските права отново да изпратим много ясно послание, послание към нашите творци в защита на нашите ценности. Благодаря ви. You, Благодаря ви, госпожо комисар. Сега думата за минути и половина има господин Краснотепски от името на Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика. Благодаря, госпожо председател. Директивата за авторското право е необходима и ние всички осъзнаваме тази необходимост. Когато бяха приети другите директиви през, в миналото, тази директива устаря в известен смисъл те изкривяват опасно пазарните отношения. Следователно, тази директива обаче не е, случай с тази директива не е същия. Водят се битки на барикадата и двете страни а, са се ангажирали и са не жалят пари да манипулират хората, които се поддават на подобен шантаж. Има учени, хора в сферата на образованието, музейни работници, творци, които чакат решаването на въпроса, но никой не ги споменава. Парламента не, не е в състояние да вземе а, разумно решение по въпроси. Мисля, че трябва да отложим въпроса за а, следващия мандат. Господин Жуло, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Много вече се изговори за предимствата на този текст и няма да ги повтарям от своя страна. Въпросът, който се поставя днес е какво представлява гласуването, което ни очаква за Европа. Европа винаги се е хвалила с това, че е лидер в цифровата технология и се превръща пример за подражание в това отношение. И днес сме изправени пред много ясен избор. Или ще потвърдим позицията си на лидер, или напълно ще се откажем от нея. Знаем, че споразумението постигнато на по време на тристранните преговори не е меню, което може да си избираме. Може да приемем всичко или да го отхвърлим, а ако саботираме този текст ще бъде свидетелно не само гигантите в интернет, като, пак казвам, няма да донесе нищо нито на МСП, нито на потребителите, нито на доставчиците, а само единствено на гигантите в интернет. Директивата днес предлага справедливо възнаграждение за творците и защита на ежедневното употреба на съдържание щитондарски права за потребители. Така че днес въпрос, който си оставаме е дали платформите носят някаква отговорност към обществото или не. Това е единственият въпрос, на който трябва да отговорят колегите с чиста съвест. И моят отговор за европейците е да, безспорно. Благодаря ви, госпожо председател. Now, one minute, Mr. Bo- за една минута господин Бони от името на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред. Благодаря. Член 13 още от самото начало бе повод за съмнения. За това трябва да се постигне ясен компромис в полза на носителите на права и на платформите. По интернет не се гарантира само достъп до работата на известни журналисти и творци. Интернет е и източник на информация за милиони хора всеки ден. Погрешно е да се твърди, че не се въвежда общо задължение за наблюдение. Ако популяризирате произведението си като пастиш, а пастишът е прият, то филтърът при качването няма да разпознае текста като пастиш. Платформите ще бъдат много предпазливи. Ще бъдат прекомерно предпазливи, тъй като ще се опасяват от глоби. В миналото това бе наричано цензура. Сега, във века на цифровите технологии, го квалифицираме като грешка, но тази грешка ще се отрази много зле на репутацията на платформите. Бих искал да се заличи член 13. Тогава бих гласувал за тази много добра реформа. Благодаря на Аксел за работата му. Председателката, колеги, малко по-гъвкава бях по време на изказванията на докладчиците от името на отделни комисии. От тук нататък няма да допускам да си надхвърляте времето. Господин Свобод. Сашко. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, Европейския съюз се нуждае от реформа в авторското право. Трябва да намерим баланса между интереса на потребителите, авторите и платформите, както и да отчетем и другите интереси. Ние сме в цифровата епоха на 21 век, следователно това предложение за уреждането на авторските права има идеята да защити културното наследство. Много се радвам, че това предложение потвърждава правата на издателите и е готово също така да се бори с платформите, които крадат авторско право. Някои са против това предложение, това, което което е истински, истинската цензура на интернет, е нещо различно. То пред, пречи на авторите да се издържат от таланта си. Ако се създаде среда, в която хората карат таксита, и а, в извън работното си време се занимават с творчество. Това е истинска интернет цензура. Аз съм а, удовлетворен от а, решенията на триалога. Председателката благодаря госпожа Герингер Оденберг. Благодаря ви. През последните две минути е, обсъждахме различни варианти на член 13. Днес, безспорно, текстът също му ще промени интернет, както го познаваме в момента. И ще има повсеместни отрицателни последици за начина по който хората споделят знания в интернет. Целта ни е да защитим авторите и творците, но в крайна сметка не можахме да намерим добре баланс между интересите на всички заинтересовани страни. Това е огромна грешка и затова единственият избор, който ни остава е да заличим член 13. Това е минималната мярка, за да гарантираме, че директивата няма да е опустошителна за цифровите дружества и за гражданите ни, които вече протестираха масово в почти всички столици на Европейския съюз. Мандатът ясно изключва МСП от приложното поле на член 13. За съжаление, обаче, това наше предложение вече не фигурира в текста. Ето защо МСП ще бъдат задължени да се а, подлагат на сложни а, механизми, алгоритми за филтриране, които в момента се разработват само от американски компании. Ето защо трябва да се опитваме да. А, човек ще бъде принужден да се опита да закупи лиценз за, лицензия за почти всичко, което качва в интернет, което разбира се е невъзможно. Съжалявам, но трябва да ви прекъсна. Има сините синя карта, господин Роде, но господин Роде има предвидено, е предвиден списъка с изказващите така че ви моля да вземете думата в този момент. Господин Кър има думата за минути и половина. Госпожо председател, госпожо комисар, искам първо да поздравя а, Аксел за много добре свършената работа по досието на този етап. Още от самото начало настоявах носителите на права и двор, творците да могат да продължат да се издържат от работата си, да притежават изключителни економически права, които да бъдат защитени, включително и правото на, за съобщаване на публиката. Това е необходимо, като се имат предвид новите бизнес модели на платформите, които доведоха до неравнопоставеност. Не бяха леки преговорите, но съм удовлетворен, тъй като бе постигната моята конкретна цел. Предвидени са достатъчни предпазни механизми. Днес ще гласувам за, тъй като бяха постигнати много подобрения, като, например, възможност за извличане на информация от текст и данни за търговски цели в целия Европейски съюз. Член 11 беше доусъвършенстван по време на преговорите. Гарантирано е бъдещето на издателите. Правото за публикуване ще въжи само за отделни думи или кратки откази от текстове онлайн. По член 13, освен това, онова съдържание, което се е, съобщава на публиката, ще подлежи на изискването за разрешение. Освен това, запазихме и гъвкавостта за държавите членки, което е изключително важно. Освен това, няма да има общо задължение за наблюдение върху ползвателите. Някои платформи се опитват да убедят европейската общественост в нещо, което е подвеждащо и представлява дезинформация. Парламентът ще се противопостави на нещо подобно. Sorry, Mr. Rode. Председателката, господин Роде, имате думата. Yes, do, find... Да, госпожо председател, аз, вие, вие всъщност предотвратявате дебат. Цели свят ни гледа и всеки идва тук на пленарното заседание и а, е с подготвени речи, а ние нямаме дебат по такава а, важна тема, защото вие предотвратявате това. Не знам защо правите това, но не смятам, че е справедливо. Председателката, да, наистина искам всички да имат време. Искам всички, които имат е, изказване, е, те няма да получат възможност за синя карта. Е, имаме проблеми с службите, така че надявам се, че ще можете да разберете причината за това решение и се надявам, че ще можете да се изкажете, когато ви дам думата. Сега господин Кавадан има думата за две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Тази сутрин е исторически момент. За първи път на нашия континент парламент се опитва да промени баланса в отношенията между гигантите на интернет и унежи, които е, ги захранват, т.е. творците и пресата. Економиката творческата, на творческата индустрия представлява 500 милиарда годишно, в която работят голям брой европейски граждани. В момента творческата индустрия е поставена под заплаха заради несправедливостите в тази система. Но има и нещо още по-страшно, макар то да не е незабавно толкова опасно. Економиката на пресата се разпада ежедневно и никой не може да спре този процес. Пресата, скъпи колеги, пресата, госпожо председател, е основата на демокрацията. Когато изчезне свободната преса, когато няма нито един журналист в Google, в е, Wikipedia или в YouTube, няма вече да имате никаква информация. Ще има само слухове, слухове на кои, с които се борим от няколко месеца насам. Този текст е единственият шанс за творците и за журналистите и за издателите в сферата на пресата да възвърнат доброто равновесие и да гарантират своето бъдещето, защото трябва да подкрепим този текст и да го гласуваме амблок, да отхвърлим всички изменения и да го, подкрепим изцяло. Този текст е само първа стъпка на Ще ни трябват и други стъпки, за да върнем нужното равновесие. Говори се тук за цензура, за филтриране, за Уикипедия. Википедия е защита на от текста. Не е предвидена нито цензура, нито филтриране. Защо тези идеи изобщо стигнаха до пленарната зала на Европейския парламент. Защото за първи път от 15 години, само както аз съм тук в парламента, е, сме е, обстрелвани от всякъде е, като е, нещастни затворници на опитите ни, ни да гарантираме културната свобода от гигантите на интернет. Така че, моля ви, нека да гласуваме Бог този текст. противен случай ще извършим културно самоубийство с много тежки последици за Европейския съюз. Благодаря ви. Председателката. 12 души вече са се записали за спонтанни изказвания. Списъкът продължава да расте. Госпожа Реда за 3 минути. Госпожи и господа, Три са прецедентите в рамките на тези дебати. Първо, 200 000 души миналата събота и неделя демонстрираха против тази реформа. 5 милиона се подписаха под петиция срещу филтрирането на съдържание при качване. Никога не е имало толкова масови протести срещу директива на Европейския съюз. Освен това, никога до сега парламентът не е пренебрегвал постоянно подобни протести. Още през лятото <clears throat> избирателите бяха обект на масова дезинформационна кампания. Вместо да обърнем внимание на критиката им, ги обиждахме. Разпространяваха се слухове, подобни на това, което каза господин Кавада, именно, че имейлите на граждани са били изпращани от ботове. Европейската комисия пък квалифицира демонстрантите като развилняла се тълпа. Ръководителите на делегация от германската ХДС пък заявиха, че демонстрантите демонстрират срещу заплащане плащане. Всичко това са измишлетини клевети, лансирани от отделни лобистки групи. Разпространяваха се от определени ежедневници, които се надяваха да извлекат печалба от реформата на авторското право. За съжаление тази дезинформация сработи. И сега, когато продължават масовите демонстрации, има хора, които твърдят, че имейлите не се изпращат от истински хора. Смята се, че критиката се управлява от Америка, поради което не можем да работим наистина по същество а предупреждения във връзка с филтрирането на качвано съдържание се отправят от авторитетни германски институции, от специалния докладчик на ООН, от водещи европейски изследователски центрове. Никой, нито ХДС, нито германските социал-демократи, нито опозицията не смятат, че от тази реформа има смисъл. При всички положения по член 13 ще бъдат въведени филтри при качването на съдържание, но никой не иска да поеме политическата отговорност за това. На никого не се нравят тези филтри, включително и на канцлерката госпожа Меркел. Колеги, всички имахте своето време за изказване. Оставете ме сега да се изкажа и аз. Госпожо председател, ще изчакам да се успокоят останалите, за да продължа. Председателката, госпожа Реда сега има думата. Моля да уважавате унези, които се изказват в момента. Никой в германското правителство не иска да поеме отговорност за филтрите при качването на съдържание. Никой дори и канцлерът Меркел. Въпреки това, германското правителство подкрепи Франкфуртер Алгемайне установи, че сключено споразумение между Германия и Франция. Германия е приела под тези филтри, а Франция в замяна е предложила да приеме газопровода Северен поток. Председателката. Госпожо, чудесно е, че сте толкова бодра и ентусиазирана тази сутрин, но моля позволете на госпожа Реда да приключи изказването си. Това въжи и за лявата и дясната страна на залата. Тази година за първи път едно ново поколение ще участва в европейските избори. То още от сега си научи урока, а именно, че няма смисъл от протестите му, че политиците разпространяват лъжи за него и не се впечатляват от добри аргументи, когато става дума за геополитически интереси. Това поколение ще бъде белязано от подобно преживяване. Скъпи колеги, не така се прави политика. Тази директива не може да се приема без изменения. Това би се отразило пагубно на свободата и многообразието в интернет. Ще се лишим от доверието на цяло едно поколение. То няма да вярва, че Европейският парламент представлява интересите на гражданите. Председателката прекъсва ораторката. Господин Каспари иска да ви зададе въпрос. Ще отговорите ли? Господин Каспари, Уважаема колега Реда, правилно ли ви разбрах? Наистина ли казахте, че съм заявил, че демонстрантите са били купени? Ако наистина сте казала това, нека още веднъж категорично изясня какво казах. Моля, чуйте онова, което ще ви кажа сега. Аз не слушайте онези, които ме тълкуват погрешно. Казах, че е бил предприят опит, включително и чрез купуването на демонстранти, да се предотврати приемането на европейската реформа на авторското право. Но с това нямах предвид хилядите млади хора, които излязоха на улицата и реализираха своите права, които аз винаги съм отстоявал визирах публикация в пресата. Председателката прекъсва господин Каспари. Господин Каспари, имате 30 секунди за въпрос. Мисля, че стана ясно какво искате да кажете. Трябва да спазваме правилата. Правилото е 30 секунди за въпрос. Госпожа Реда, господин Каспари, Казахте току-що, че някои демонстранти са били купени. Говорихте също и за конкретната сума 450 евро. Тези 450 евро, които цитирахте, са сума, които една организация на гражданското общество ЕДРИ е предложила на свои симпатизанти, за да участват в срещи в Брюксел. По същия начин подхожда и ГЕМА, Германската организация за колективно управление на права. Когато представители на ГЕМА участват в срещи в Брюксел, да не мислите, че сами си поемат разходите. Господин Роде, процедурна бележка ли имате? Нека ви кажа, предложа следното. След малко предстои да се изкажете за една минута. Искате ли да я използвате, за да зададете въпрос сега? Okay. I... Вие не ми давате възможност да задам въпрос. Председателката казва, не, давам ви. Аз мога да ви чуя. Аз се опитвам да направя така, че всички, които са дошли тук в залата, да могат да вземат участие в спонтанните изказвания. Госпожо Реда, ще приемете ли един кратък въпрос от господин Рода? Имате 30 секунди, господин. Благодаря. Просто искам само да ви запитам. Къде според вас в текста се предвиждат филтри при качването на съдържание? Цитирайте ми конкретния пасаж в текста, моля. Уважаеми господин Роде, в текста се заявява, че платформите следва да предотвратяват качването на защитено съдържание. Платформите могат да изискат лиценз, но носителите на права не са длъжни да им го предоставят и могат да настояват за филтриране на съдържанието при качване. Моля ви, колеги, сега давам думата на господин Машталка за минута и половина. Благодаря, госпожо председател днешното пленарно заседание ни изглежда като че ли свършва света или има окончателния, заключителния матч на световно първенство, ще ни олекне, когато този текст бъде гласуван, независимо от резултата. Аз не съм съгласен лично с членовете 11.13. Не е тайна, че не съм удовлетворена от резултата и ще препоръчам на групата да гласува против предложението. Из, изгубихме една уникална възможност да модернизираме авторското право, да подкрепим иновациите, малките и средни предприятия. Вместо това, тук на масата имаме един текст, който е задушил социалните медии. Това ще бъде края на интернета, така как, както го знаем. И има много конкретни примери, които мога да цитирам, но няма достатъчно време. Ако колегите гласуват за този текст днес, това ще бъде плесница за хилядите граждани, които ни пишат и които демонстрират на улиците. Европейския съюз, Европейския парламент ще покаже защо хората са скептични по отношение на Европейския парламент като институция, защото ние сме се дистанцирали от хората и това трябва да се промени. Господин Арнот, две минути. Много беше силна лобистката дейност и от двете страни на депата. От една страна, много голям грой обикновени хора се притесняват за бъдещето на интернет, както го познават. От друга страна, е коктейл от а, е, реклами от а, гиганти на интернет и какво и не друг, който а, защитава предложението. По никакъв начин не твърдя, че творческата индустрия като цяло а, са, защитават предложението, което не е вярно. Но аз много повече се вълнувам от а, вижданията на обикновените ми хора, отколкото от вижданията на лобистите, на които им плащат, за да ни казват какво ние трябва да мислим. Разбира се, имаме нужда от добър баланс между защита на творците и на съдържанието, защитено на право и защита на, на законното право на обикновените хора да си вършат ежедневната работа. Но в това предложение членове 11 и 13 не гарантират това равновесие. Те са фундаментално нелиберални, защото на практика компаниите от, цифровата сфера ще третират хората като виновни, докато не бъде доказано противното задължението автоматично ще бъде сваляно, ще бъде наложен един подход за всички, за всички платформи в Европа, независимо от това, че националната законодателна рамка за авторското право е различна от различните държави членки. Ето защо законно съдържание ще се е, сваля, тъй като ще се смята за незаконно. Вие вярвате в е, европейския проект, аз мога да ви кажа какво виждам от гледна точка на Обединеното кралство. Гледна точка на британците много са се променили. Много хора, които бяха за излизане, сега искат да останат и онези, които бяха за излизане, продължават да устояват от тази гледна точка. Но не малко хора, които гласуваха на референдума за оставане в Европейския съюз, сега ми казаха, ще гласуват за излизане заради а, това предложение. Така че дадете сметка какво правите с младите хора в цяла Европа. Това е лошо законодателно предложение. Това е класическо законодателство в края на мандата. Парламента разполага с 3 седмици и половина, за да се приключи цялата си дейност преди изборите и заради това се претупват подобни предложения. Не всички аспекти на това предложение бяха разгледани, така че моля ви, чуйте гласоподавателите си, моля ви, не разширявайте още повече бездната между вас и гражданите на Европейски съюз и в частност британските граждани. Благодаря ви. Има си наград господин Жидроевски. Приемате ли я? Да. Господин Жидроевски, разполагате с 30 секунди. Аз съм след а, хората, които може би ще наречете глуписти, но аз държа да има разграничение между различните глуписти. Държа да подчертая, че хора, група от хора, които се борят за правото си на възнаграждение, не могат да бъдат обозначавани като лобисти. Така че въпросът ми към вас, господине, е следният. Правите ли разграничение между големите търговски лобисти и хората, които се борят за възнаграждение за труда си? Благодаря ви никакъв проблем нямам с хората, които искат да си изкарват хляба и да устояват правата си. Разбира се, че трябва да го правят. Също така нямам никакъв проблем с обикновените граждани, които стояват своята гледна точка. Но аз виждам, че за пореден път се подаваме на натиска на индустрията, вместо да се подаваме натиска на творците и всъщност като слушам твор... мнението на творците в моят избирателен регион, не оставам впечатлението, че те всички искат това предложение. Чувам всякакви аргументи, но пък оставам впечатлението, че обикновените хора наистина много се притесняват от последиците на член 13. Благодаря ви. Думата има госпожа Бутоне за една минута. Je vous remercie. Благодаря ви, госпожо председател. Днес се произнасяме за директивата за правата на човека. Това ще бъде исторически ден а, за Европа, но черен ден за културата. Текста е резултат на три години старателна работа, но имаше и а, манипулации. Текстът обаче е, осигурява едно равновесие между потребителите на права и е, платформите, които искат да изтеглят е, законното съдържание. Този текст е изключително важен, той е основен за нашите творци. Е, за хората, които живеят благодарение на своите дейности. А, като докладчик в Сянка, аз казвам да на културата, да на авторското право, да на правата на артистите и авторите. Господин Фунтулис, една минута. Сега, докато водим тези дебати, много интернет дружества, включително и социалните медии, прилагат цензура. Защо допускаме тези частни дружества да ограничават свободите ни? Така много субекти могат да бъдат изключени от интернет пространството. Публикуването на моето име под изказване в социалните медии е достатъчно, например, за нещо подобно. Това не е добра новина за свободата. Не е добра идея да се използват филтри, за да се отсяват определени изказвания. Това ми напомня за най-тъмната ера в историята ни, за ерата на Съветския съюз. Ще гласуваме против тази реформа и най-вече против тази конкретна разпоредба. Госпожа Верхаен, уважаеми колеги, вече от повече от две години и половина насам, тук в Европейския парламент, както и на ниво държави членки, работим усилено за балансиран компромис. Най-накрая постигнахме такъв компромис, гарантиращ повече справедливост в интернет и вменяващ отговорност на големите концерни. Защитата на интелектуалната собственост е основополагащо право. Ако гласувате против тази реформа, ще лишите творците от доходи. Средният доход на европейски сценарист и режисьор през 2016 е бил 19 000 евро. Не може да целим това с политиката. Унези от вас, които се борят за адекватни доходи, за минимално трудово възнаграждение, си затварят очите пред това, че големите капиталистически концерни експлуатират до последно именно творците и авторите. В случая става дума за лицензирането на съдържание. Процедурите за лицензиране са упростени по настоящото предложение. Цитирам ви, например, член 17, параграф 7, 8, 9, както и точка 17 от преамбюла. Освен това са предвидени редица изключения, за да се избегне несъразмерност. Некомерциалните платформи, както и платформи като Wikipedia, Dropbox, eBay не попадат в обхвата на на директивата. За малките и микропредприятията също въжат специални правила, а дори да попадат в обхвата на текста, въжи принципът на пропорционалност на мярката. В случая гарантираме справедливост в интернет. Най-големите печеливши в интернет са платформите. Затова и трябва да се гарантира справедливост. Трябва да се сложи край най-сетне на дивия капитализъм в интернет пространството. Госпожа Розие за една минута. Благодаря, госпожо председател. Тази е, директива е резултат на е, старателна работа. Е, артисти, журналисти, продуценти, всички е, потребители на авторски права. и също така и на потребителите. Търсим ново а, използване на платформите и също така да покажем, че Европа е готова да защити своята, своя суверенитет чрез практиката, чрез а, работата на е, европейските творци. Как да приемем, че се работи без пари? Всяка работа заслужава да бъде добре заплатена. Не можем да си затваряме очите за нарушаването на прозрачността, на финансирането на тъмни цели, тъмни о, платформи. Аз мисля, че Европа трябва да се бори срещу ултралиберализма и за европейската култура. Благодаря господин Злотовски за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Преди няколко минути Станахме следвани на един спор по една от разпоредбите на директивата и това е основният съще... същественият елемент в този текст. Тълкуването на текста ще бъде по-важно от самото съдържание. Господин Фос ни представи предложението много неубедително. Неясни са определенията в текста, неясни са самите законодателни разпоредби. Очевидно, че се предвижда ограничаване на обществения дебат в Европа. Ще останат само най-големите играчи на пазара, при положение, че те и без това вече имат прекалено голямо въздействие върху общественото мнение. На практика ще има монопол върху информацията и никой няма да може да се възпротиви срещу него. Вече няма да има малки платформи и малки блокове, които се противопоставят на тази тенденция. За това ви насърчавам да отхвърлите този текст. Прода има думата за една минута. Благодаря. Невероятно е онова, което се твърди днес, най-вече от страна на левицата. Разпространяват се някои неверни твърдения – не се предвижда данък за използването на линковете, нито пък филтриране при качването на съдържание, противно на онова, което твърди госпожа Реда. Няма да бъдат ограничени и правата на физическите лица, дори напротив, тъй като от тук нататък и платформите ще поемат своята част от отговорността. Фейсбук и други гиганти Не би трябвало да използват зле квалифицирани служители, за да решават какво да се качва и какво не. А едновременно с това творците да нямат никакъв контрол върху творбите си. Гигантите в интернет плащат много ниски заплати, почти не плащат данъци. Ако не защитим авторите и творците си, ще обеднеем както в економическо, така и в културно отношение. Затова се надявам, че ще подкрепите предложението днес. Госпожа Трюпел, уважаеми колеги, искаме интернет да е свободен, но и най-накрая там да цари справедливост. Искаме да съчетаем свободата с отговорността. Не възнамеряваме да установим цензура. Искаме комерциалните платформи най-накрая да изискват лицензи. Всичко това, което не е лицензирано, няма да се филтрира. Платформите най-накрая трябва да поемат отговорност. Авторите и журналистите най-накрая трябва да получат справедливо възнаграждение. Мисля, че това се предвижда по предложението. Ще се установи справедливост в свободното интернет пространство. Най-накрая трябва да има правила за платформите. Те трябва да плащат данъци, трябва да има информационни кампании трябва да се работи за защита на данните. Според мен защитата на авторското право е част от пакета за защита на данните. Става дума просто за въвеждането на справедливи правила, а авторите са мълцинство в обществото ни. За това те се нуждаят от справедливост, от справедливи правила. Моля, гласувайте за тази реформа, защото в основата е справедливостта. Госпожа Михелс за една минута. хармонизирането на европейско ниво на авторското право е било нещо, което съм приветствала. Но предложената реформа сега е всичко друго, само не и смела. Издателите и управляващите права твърдят, че така ще подсилим позицията на творците. Но 5 милиона души, сред които и творци, вече се подписаха под една петиция, в която заявиха, че не можем да оставим на машините да вземат решение за основните права. Това решение се пада на правовата държава. Независимо от формулировките в член 11 или 17, е ясно, че по-малките доставчици не могат да договарят лицензи с всички. А, ясно е, че ще се стигне до въвеждането на скъпи филтри при качването. Трябва да има данък за цифровия сектор, както и по-строги разпоредби за картелите, например. Затова нека намерим по-добри решения. Не става дума за преразпределяне на пазарни дялове, а за свободна комуникация през 21 век, както аналогова, така и цифрова. Господин Батен за една минута. Защитата на законните права на авторите е много важно нещо, но тази директива е за максимизиране на печалбите на големите доставчици. Това не е одобрено от медиите и политическите управляващи. Това ще бъде институционализирана цензура. ЮКИП бяха принудени да гласуват депутатите трябва да кажат не, защото след това ще се проследи кой е гласувал за тази директива и на 23 май избирателите трябва да гласуват срещу тях. Целта е да се потисне свободното слово. Ако евродепутатите искат това, те, те би трябвало да загубят изборите. Господин Соснерц. Интернет се превърна в а, мини свят сам по себе си. Отчасти благодарение на добрата воля на едни и отчасти поради липсата на правила от страна на други. Интернет демонстрира какво ще се. Какво би, как би искаш света, ако нямаше всички, нямаше всички тези правила, това, този огромен товар от безкрайни правила, който всеки от нас носи на гърба си ежедневно. Интернет показва, че всички ваши регламенти и директиви са напълно ненужни. Без тях светът би живял и би се развивал много по-добре, както го прави интернет в момента. Имате много амбициозни планове за разпращане на добри послания и за добавена стойност, но много по-добре ще живеем без всичко това. И самите вие го доказвате. И всеки път, когато имате възможност, да го правите. Но ние не искаме да възпрепятстваме интернета. Хората протестират срещу вашите предложения. Ние пък въобще не ви искаме, не искаме да се месите в интернет. Това противоречи на здравия разум. Благодаря. Благодаря господин Дегранде Паскуал за една минута. Госпожи и господа, по член 13 се предприема опит за вменяване на отговорност на платформите в случай на нарушения на авторското право. Много такива нарушения се извършват в е, интернет поради царящата там свобода. Ползвателите могат да качват каквото искат съдържание, включително и такова защитено с авторско право. Авторското право е право на собственост, като всички други права на собственост, била тя материална или не. Творците и авторите трябва да могат да се издържат от труда си. Трябва категорично да застанем зад това. Но тук нататък платформите ще са отговорни за онова, което публикуват. В крайна сметка те извличат и печалба от качването на подобно съдържание реализират приходи на базата на анализа на данни. Така че платформите не могат просто да качват съдържание без съгласието на автора му. Онова, което се опитваме да направим е да възстановим нарушения баланс, именно в името на свободата онлайн. Господин Велкен за една минута. Уважаема госпожо председател, благодаря само Google е против тази реформа, твърдят нейните поддръжници. Но това не е вярно. Против е и е, германският отговорник за защита на данните, специалният докладчик на ООН за правата на човека, редица учени, както и редица автори. Тази реформа ще подсили позицията на управляващите правата, но не и на творците. Става дума за демокрацията ни в случая. 5 милиона души са се подписали по петиция. 5 милиона души, които комисията квалифицира като развилняла се тълпа. Демонстриращите младежи пък биват квалифицирани от подръжниците на реформата като ботове, като дистанционно управлявани компютърни програми. Твърди се, че тези младежи демонстрират само защото са им били платени по 450 евро. Но днешният дебат е дебат за демокрацията ни. Трябва да вземем на сериозно младите европейци, които изразяват сериозни опасения във връзка с тази реформа. Тя действително ще разруши, ще унищожи свободния интернет, така както го познават. Трябва да заличим член 13. Господин Велкин, синя карта. Ще отговорите ли на въпроса? Колега, имате 30 секунди. Уважаеми колега, току-що изброи всички унези, освен Google, които са против реформата. Министърката на правосъдието на Германия и водещ кандидат на германските социал-демократи за европейските избори, госпожа Катарина Барли, не бе упомената от теб. Тя гласува за на съвета, а сега тръби наляво и надясно, че трябва да гласуваме против. Нещо не съм наясно. Може би би могъл да ми помогнеш. С удоволствие ще ти помогна, Денис. Германската министърка на правосъдието е против филтрирането при качване, но тя бе сразена от германската канцлерка, която сключи с френското правителство споразумение, за което вчера бе докладвано от Франкфуртер Алгемайне. Явно Германия е приела филтрирането на съдържание срещу съгласието на Франция за изграждането на газопровода Северен поток. Господин Луке, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, наистина са очудващи разкритията на Франкфуртер Алгемайне. Явно се прави връзка между неща, между които на практика няма абсолютно никаква връзка, като филтрите при качването на съдържание и газопровод. Но не мисля, че трябва да работим по този начин. Нека работим по същество. Необходими ли са ни филтри при качването на съдържание, за да опазим правата и доходите на творците. Никой не отрича, че те имат такова право, но може ли то да бъде опазено действително чрез такива филтри? В директивата ясно се заявява, че всяка платформа преди да качи съдържание трябва да провери дали чрез качването ще наруши авторски права. Една подобна проверка всъщност е филтриране, така че по текста се предвиждат филтри при качване на съдържанието. Те ще доведат до свръхблокиране, до това, по-неизвестни творци да не могат да разпространяват и популяризират творците си. Член 13 трябва да бъде заличен от директивата. Minute, Госпожа Тум. Благодаря, господин, госпожа председател. Колеги, факта, че тази директива ни отне две години и половина, не я прави по-добра. Въздействието на тази директива върху правата на човека, върху цифровите права, както беше посочено от специалния доклад по правата на човека, тогава когато става дума за всеобщата декларация по правата на човека, в която се казва всеки има право да получава и да търси информация чрез всякакви медии, независимо от границите, като се създават пречки, става ясно, че правата трябва да бъдат защитени. Носителите на правата и творците не е едно и също нещо. Фаворизира се правото на една малка група трябва да, или да приемем, или да отхвърлим членове 11 е, и 13. Призовавам колегите да гласуват против тях, защото щетите ще бъдат много големи. Господин Андершон, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да кажа няколко думи за смехотворните теории на конспирацията, които ни предлагат лобистите на авторските права. Унеси, които искаме да имаме един отворен Фейсбук, достъпен за всички, сме е, жертви на заблудите на Google и Фейсбук. Борим се срещу гигантите в интернет от години насам. Борим се за защита на личните данни, борим се за неприкосновеността на личните данни на гражданите, борим се срещу монополистските тенденции на тези гиганти. Искам, нека да ги ударим там, където ги боли. Искам Фейсбук и Google да си плащат данъците. Борим се за налагане на цифрови данъци, борим се за по-строги правила за защита на личните данни в интернет пространството, борим се за защита на правата на издателите, но не по този начин. Не се доверявам на Google и на Фейсбук, но се доверявам на всички специалисти, които твърдят, че член 13 е лош за интернет и не бива да има странични последици от приемането Благодаря, госпожо председател. Главно е да... Важно е да законодателстваме, за да може да се защити е, интереса на медиите и на пресата. Е, когато знаем, че създаването на Европейския съюз, както спомена господин Кавада, е, представлява а, 536 милиарда евро годишно. Има хора, които създават, а, работят в сферата на създаването на културни ценности. Това, което съществуваме тук с гласуването на авторското право и сходните права, е а, едно обсъждане на на за, зачитането на творците, на журналистите с, с правна сигурност, която не съществуваше до тогава. Това фаворизира достъпа на всички, които а, защитават творчеството, създаването на а, а, съдържание е това, което ние защитаваме, а не самата директива. Господин Шолтек, една минута. Директивата в тази си редакция ще доведе до цензура на ниво, на което не се е наблюдавала в комунистическите държави. Няма смисъл да Обеждавам те първа колегите тук в залата. Всеки от тях вече си е оформил мнението. Затова се обръщам към европейските граждани. Ако не искате да загубите остатъците от а, свободата си, то въздействайте на правителствата си, за да излязат държавите ви от Европейския съюз. Вземете Брексит за пример. Нека напуснем това бюрократично чудовище. Европейския съюз. Нека създадем един истински Европейски съюз, съюз на отделни държави. Синя карта ще отговорите ли на въпроса на господин Здроевски? Приемате ли въпроса си на карта на господин Стоевски? Бързо dziękuję. Повидял пан że... Много ви благодаря. Казахте, че се противопоставяте на директивата, което значи, че се противопоставяте на справедливото възнаграждение е, за творците и също така подкрепяте по екзит и напускането на Польша на Европейския съюз се ръководите ли тази партия, която има това за цел? Благодаря ви, но преди да отговорите, има още една синя карта. Господин Кавада, искате ли да съберем и двата въпроса? Господин Кавада, имате думата. Ще бъда съвсем лаконичен, госпожо председател. Искам само да попитам колегата, който е много убедителен и твърдо убеден а, в това, че Польша трябва да я напусне Европейския съюз. Тогава, защо изобщо член на Европейския парламент, ако толкова го боли сърцето да е тук? Е е не кръвен и публичен, то... Just one moment. Your microphone... Моля да включите микрофона си. Tak, ja tutaj publicznie w tym Казах го ясно тук в Европейския парламент преди около месец или малко повече от месец. Ясно заявих, че съм за напускане на Европейския съюз. Искам Польша да напусне Европейския съюз. Искам и останалите страни да го направят, за да създадем един нов Европейски съюз, който да няма нищо общо с това бюрократично чудовище, което се вълнува само от себе си. Европейския съюз е бюрократично чудовище и много ясно съм го казал, така че не разбирам въпроса ви. В Польша се боря с всички сили, за да напусне страната ми Европейски съюз. Към момента нееднократно е съм заявявал, че ако Европейския съюз не се промени, трябва да го напуснем. И това, което се случи напоследък, това, което се случва в момента с тази директива и с други наскоро приятели законодателни текстове, само ни показват за пореден път, че Европейския съюз да набира скорост, но се движи в грешната посока. Ето защо трябва да си тръгнем и да създадем една нова Европа. Европейския съюз, на му вид, е чудовище, което се вълнува само от себе си. Председателят прекъсва оратора. Сега думата има господин Селини за една минута. Е, благодаря, госпожо председател. Първо, трябва да благодаря на колегата Аксел Фос за изключителните резултати, които постигна до момента. Мисля, че това е една от най-важните битки, водени в рамките на този мандат. Защо? Защото творците в Европа работят, но и създават и изкуство. Европейците обичат тази Европа, тъй като защитава и труда, и изкуството. На противниците на тази директива бих казал, че трябва да направят внимателен анализ. Ако платформите претендират за приходи в размер от милиарди долари от реклами, то трябва да признават и труда на онези, които им дават възможност да реализират такива приходи. Може би трябва да се борим тогава срещу рекламата в Google. Това би направило целият дебат по-демократичен и по-балансиран. Госпожо Реда, говорихте говорихте за младежите. Сред тези младежи има хора, които вземат по 3 евро за чудесните статии, които пишат. Именно защото в края на веригата платформите не изплащат възнаграждение на творците. Ако искате да защитите тези хора, защитете авторското право. Господин Граматикакис. Благодаря, госпожо председател. Е, защитата на интелектуалната собственост започна като техническа дискусия, но се разви като като битка за културата и ценностите на Европа. Споразуменията показват, че авторите ще оцелеят, но Европейския съюз пое ангажимент да се занимае с огромните конгломерати и и с способността им да заблуждават гражданите. Изненадан съм, че колегите не разбират това. В пет след пет гласувания в пленарната зала сега имаме най-добрия възможен резултат. Директивата е подкрепена от всички официални органи от авторите, от изпълнителите на изкуства. Затова при, призовавам всички колеги, които са за открит, свободен и честен интернет да подкрепят резултата от триалога. Той е добър за бъдещето на Европа, добър е за всички нас. Благодаря, господин Солик, една минута. Благодаря ви. Директивата за авторските права ще бъде изменена с настоящото предложение. И то ще ограничи разпоредбите на същата директива, основно чрез член 11 и член 13. Ако погледнете разпоредбите на член 11, става ясно, че всички, всичко съдържание ще бъде включено в защитата на авторските права, с изключение на много кратки откази, но не е ясно какво значи много кратък отказ или позоваване. Също така, платформите трябва да гарантирате, че няма кражба на авторски права. Все едно да искате от собственика на паркинг да носи отговорност за всички кражби в автомобилите, които са, които са се намират на този паркинг. Съжалявам, че Европейската комисия пренебрегва протестите на, на европейските граждани. Ето защо аз подкрепям заличаването на членове 11 и 13. Благодаря ви, господин Богович. Има думата за една минута. Е, спощовани, tako kot imamo pravico do svobode govora na internetu имамо туди правицо да защитим. Доколкото има възможност за свободно изразяване в интернет, ние се занимаваме с правото за защита на културното съдържание, което е основа за нашето общество. Тези дебати изглежда, че иска да покаже, че тези права изглеждат противоречиви. Това изобщо не е вярно. Аксел Валс е извършил една отлична работа в продължение на две години и половина. Виждаме една платформа, която реализира най-важните творби, коя... и ако искаме е, независима журналистика и е, е, независима рамка, ние трябва да подкрепим тази директива. Естествено, тя не решава всички проблеми, но аз ще защитя културата, творчеството и ще подкрепя този документ, защото той е добре балансиран. Благодаря. Господин Бланко Лопес, една минута. Благодаря, госпожо председател. Никой не твърди, не претендира, извинете, за слагането на край на интернет, но в интернет не може да цари беззаконие. Ако няма използване на съдържание, няма да има творчество. Ако а когато има творчество, трябва да има справедливо възнаграждение. Целта на текста е да се подсили позицията на творците в веригата за създаване на стойност. Не разбирам защо някои колеги от левицата защитават експлоатацията на творците, а не преразпределянето на богатството на ниво големи платформи. Никой не възнамерява да въведе цензурата, тъй като не се предвижда общо задължение за наблюдение. Онова, което предприемаме е да адаптираме законодателството към 21 век. Подсилваме свободата на изразяване и позицията на творците и авторите, гарантирайки им справедливо възнаграждение. Господин Бланко Лопес, две сини карти има за вас. Ще отговорите ли на въпросите? Господин Рюбих ще вземе думата и след това госпожа Матаес по за 30 секунди. Благодаря, казва господин Рюбих. Един въпрос имам към господин Бланко Лопес. Вярно ли е, че всички нетърговски ползватели в бъдеще няма да носят отговорност, когато качват и свалят съдържание? Госпожа Матаес. Благодаря, госпожо председател. Колегата каза, че не може да се използват произведения, ако не се предоставя надлежно възнаграждение. Но къде е записано това в текста? Къде се предвижда конкретно в текста справедливо възнаграждение за творците? Цитирайте ми конкретния пасаж. Постигането на баланс във веригата за създаване на стойност предполага големите платформи да гарантират справедливо възнаграждение за творците. Те трябва да заплатят за стойността на творбите. Не става дума за експлоатация. Затова и не разбирам защо някои колеги от левицата отстояват извличането на ползи от мълцина за сметка на творците и авторите в цяла Европа. Не съм сигурна, че отговорихте на въпроса на господин Рюбих, господин Бланко Лопес. Господин Рюбих също ви зададе въпрос. Ще му отговорите ли? Вече ви зададе въпроса. Помните ли какво ви попита? Господин Рюбих, може би, нека повторите въпроса. Исках да попитам господин Бланко Лопес дали е вярно, че всички нетърговски ползватели няма да носят отговорност, поради което гражданите няма да могат да подават жалби за нарушение на авторското право в бъдеще, т.е. отговорност ще носят само платформите. No, no creo que eso sea así. Не, не мисля, че това е така. Следващият оратор за една минута, господин Фиса Саяла. Considero que se ha acordado un texto equilibrado que atiende a, las, a los intereses. Един добре балансиран текст беше изготвен. Текст, който взима предвид интересите на всички. Но за сферата на спорта беше огромно разочарованието, че не се споменават изрично правата на организаторите на спортни събития. Става дума за член 12, който беше приен с 400 гласа за на последното пленарно заседание. Макар да се предвижда в включване на съображение е било посветено на Премьер Лиг, би следвало да се преразгледа цялостният режим, за да се гарантира пълна хармонизация за спорт, организаторите на спортни събития, но Европейската комисия реши да се ограничи само с точка от преамбюла. Важно е да се спазват правата на творците, но е важно да се спазват и авторските права на организаторите на спортни събития. Все пак обаче ще подкрепя текста, защото смятам, че е много важно да защитим правата на творците в Европа. Госпожа Регнер има думата за една минута. Благодаря ви. Дебатите днес показаха, че парламентаризмът е жив, че работим ентусиазирано. На никого не му е бе скучно днес сутринта. Това е сигурно. Авторското ни право, законодателството за него не е приспособено към настоящата ситуация. Платформите реализират големи печалби, не печелят обаче и по-неизвестните творци, унези, кои, чието произведения не са начало на класациите. Не бива да унищожаваме интернет, но трябва да изменим авторското право така, че то да се приспособи към условията там. Не би трябвало да се ограничава свободата на изразяване. Но ако платформите поемат цялата отговорност, това ще доведе неизбежно до филтриране при качването на съдържание и от тук до цензура в цялото интернет пространство. Аз още от самото начало настоявах за защита на творците. Те трябва да имат право на адекватно и справедливо възнаграждение. Затова съм и много разочарована от постигнатия резултат, като се има предвид онова, което гласувахме в Комисията по правни въпроси. Спонтанни изказвания. Госпожа Шойдрова за една минута. отделени слова. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, първо искам да благодаря на господин Аксел Фос, докладчика, за много съвестната си работа и за неговата смелост, всъщност, защото ние трябваше да се занимаваме и да се изправим с, срещу една кампания. Аз ще гласувам за текста, защото е постигнал баланс между платформите, авторите, издателите и нас фактически. Никоя търговска платформа не е приета. Член 13 е най-тежкия проблем, но критиците на член 13 не дадоха отговор как да се заплаща на творците, какво да се направи всичко това е в нашия, в нашия интерес, затова аз ще гласувам за. Има а, синя карта. Обикновено направим това. Госпожа, Конеч, госпожа Шойдрова, приемате ли а, синята карта? Да, благодаря, госпожо председател. Искам да задам само на госпожа Шойдрова какво може да каже тя за кампанията, която беше организирана от някои чешки издатели, които заплашват журналистите, че ще има последици за тях, ако гласуват за това са чехи, които имат просто различно становище отговорът. Аз искам да кажа, че това, което аз ценя и което е важно в този дебат е откритостта, прозрачността и демократичното вземане на решения. А ако позволите да ви шантажират, това е ваш проблем. Аз не се поддавам на шантаж. Кампанията си е кампания, хората изразяват становищата си. Ние трябва да намерим решение, което да е добро за всички творци. Не трябва да се поддаваме на манипулация. Господин Лопес Агилар, за една минута. Госпожо председател, след почти три години на усилена работа, би било добре да постигнем едно добро и балансирано решение. Неприемливо обаче Европейския парламент да не си свърши работата, именно защити основните права и прав. Свободата на словото е свобода, както и свободата на творческа дейност, било то в областта на изкуствата, на литературата или на научните изследвания. Конституцията на Испания потвърждава всички тези основни права, както и хартата на основните права на Европейския съюз. Трябва да защитим творците срещу всички, които се опитват да нарушат основните ни свободи, които нарушават неприкосновеността на личните ни данни. Става въпрос за кампаниите с ботове и тролове, насочени срещу Европейския съюз и отделни членове на Европейския парламент. Уверяваме, че след приемането на това предложение ще продължава да съществува и интернет и творческата дейност, но ще има по повече защита за най-уязвимите творци. Господин Марин Пенто има думата за една минута. Senhora президент, senhoras, caros colegas, eu... Госпожо председател, разбираемо е, че гигантите в интернет, като Google, Apple и други, са против това предложение. То ще намали печалбите, които са реализирали в Европа в продължение на години, чрез безплатното предоставяне на съдържание, върху което имат авторско право европейски автори. Разбирам защо госпожа Реда е против предложението тя подхожда точно като пиратите и все пак е от пиратската партия. Разбирам и защо някои колеги от десницата са против това предложение. Става дума за крайно десни колеги. Те са просто против Европейския съюз но не разбирам защо някои, които уж отстояват европейската и националната култура, са против. Господин Пименто Лопес. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, гигантите, гигантите всъщност пазят правата на гражданите. Става дума за разпределянето на печалбите сред творците. Следователно има неравенство, зависимост и именно филтрите определят свободния достъп до културата и а, помагат а, за а, концентрацията. И, а, необходимо е едно справедливо възнаграждение. А, което е свързано с демокрацията на културата, която да бъде колкото е възможно, възможно по-свободна. Необходимо е да се борим срещу големите платформи и за справедливо възнаграждение на творците. Следващия оратор. Госпожа Вирконен. Благодаря ви, госпожо председател. Директивата за авторските права безспорно не, безспорно не е съвършена, но тя е резултат от много дълъг а, процес на работа, много добре договорен компромис. Затова бих искал да най-искрено да благодаря на Аксел Фос и целият му екип. Успяхте да намерите възможно най-добрият компромис и равновесие между различните заинтересовани страни. Има някакъв проблем с право, дали? Госпожо, бихте ли започнали от начало, за да видим дали всичко е наред с превода? Госпожо председател, Директивата за авторското право безспорно не е съвършена. Законодателните текстове рядко са съвършени, но тя е резултат от дълги преговори. Тя представлява един компромис и бих искала да благодаря на господин Фос и на целият преговорен екип за отлично свършената работа. Сблъскахте се с много трудности по пътя си. Целта е да защитим авторските права в дългосрочен план. Не бива някои да могат да ограбват авторските права на други. Особено важно е това в цифровията сфера. Важно е директивата за авторските права да не нарушава свободата на словото, т.е. не бива да се цензурира или филтрира свободата на словото, не бива да се филтрират мненията. Не, насочили сме мерките си срещу търговските дружества, които са длъжни да спазват авторските права. Или казвам с други думи, за бъдещите трябва да се здобия с нужните лицензии, което за мен е много добра новина и добър принцип за функциониране на цифровата сфера. Госпожа Гепхарт има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Две са причините, поради които не би трябвало да приемаме тази директива. Първо, стартиращите предприятия не са действително изключени от обхвата й. След три години те ще са принудени да възприемат филтрите на големите дружества. Това ще е нещо чудесно за големите американски дружества. Не би трябвало да се стига обаче до това. Същинската цел на директивата е гарантиране на адекватно възнаграждение за авторите и творците, но тя не се постига с този текст, тъй като това е включено в преамбюла. Изцяло е разводнено, а не към това се стремим. Стремим се към действително гарантиране на правата на творците. Това обаче не е действително закрепено в директивата. Директивата предвижда закрила единствено и само за публикуващите издателите, извинете, на публикации в пресата. Не е предвидена защита за останалите, което е погрешно според мен. Госпожа Коста е последният оратор по процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател. Ние, европейците, трябва да си поставим много амбициозни цели по тази директива. Трябва да покажем на света, че не може и в цифровата среда да се нарушават правата на авторите и творците, да бъдат лишавани те от приходи, да се пренебрегват тяхната компетентност. В момента европейските граждани протестират за правата си, но и големите платформи също отстояват търговските си интереси, реализират огромни приходи от реклами, без да гарантират възнаграждение за журналистите, творците и авторите. Председателката не ви прекъсвах, но преводачите помолиха да забавите малко темпото. Имате още 15 секунди. Можете да ги използвате. Ако искате, може и да не ги използвате. Не ви чувам, тъй като микрофонът не е обърнат към вас. 15 секунди. И моля да забавите темпото. Водим битка за цивилизацията, за опазването на културното многообразие, и за стойността на работата на културните дейци и на журналистите. Борим се също за опазването на хиляди работни места в културната индустрия. Борим се също така и за качествена, добра журналистика. Фалшивите новини, които се разпространяват, твърдят, че ще ограничим достъпа до култура, но това не е вярно. Уикипедия разпространява лъжи. Господин Фри, вие давахте някакви знаци. Ще ви дам думата. И госпожо Уорд, опасявам се, че толкова много хора има, които са се заявили за спонтанни изказвания. Нека да проверя със службите какво можем. Господин Фри, Можете да вземете думата една минута и нека да бъде една минута. Благодаря, госпожо председател. Трябва да си помним да си спомням за какво беше предложена тази директива. Защото, не защото ам, хората нямат достъп до културата чрез интернет. А, всички имат достъп до съдържанието, но има и също така подправено а, съдържание, има престъпления, а, конкуренция. А, и това, което се установява също така, е, че ние трябва да мислим, когато използваме някакъв текст или някакъв образ, дали може да се използват безплатно определени творби, но ако творец иска да защити своята творба, това вече е обект на правото. Ако гражданите бъдат а, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, господин комисар. Днешните разисквания ясно показаха, че трябва да се регламентира интернет. Има разнобой дори в рамките на една политическа група. Наясно сме, че трябва да гарантираме свободата на изразяване. Едновременно с това обаче трябва да защитим авторите и творците, да гарантираме възнаграждението им. Нуждаем се от цифров пазар, нуждаем се обаче и от творческа индустрия. Без култура няма да стигнем до никъде. Затова културните дейци трябва да получат възнаграждение. Да, има проблеми с член 11, 13, 17 и други, но вече сме ги обсъждали. Днес трябва да гласуваме, за да направим крачка напред. Ако не направим тази крачка напред, то няма да направим нищо за цифровия пазар, за авторските права и опазването им. Няма да спечелим нищо. Затова нека гласуваме и по въпросните членове, които цитирах председателката. Да, давам ви думата, защото в противен случай ще ви разгневя, разбирам. Първоначално се изказах за това текста да бъде върнат на комисията, за да се постигне по-голям баланс между свободата в интернет и правата на носителите на права. Защитата на авторското право е необходима с оглед справедливото възнаграждение на творците в условия на цифровите технологии. В момента получавам много имейли от граждани, които с всички сили се противопоставят на лобито на субектите онлайн. Но в момента положението е много по-различно с интернет в сравнение с миналото. Предвиждането, постиг... споразумението, постигнато по време на триалога, не предвижда цензура. Гарантира се свободата на интернет, но се предвижда и отговорност на онлайн платформите за това, което публикуват. Госпожа Гарсия Гилоева има думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Наближава края на днешния дебат. И трябва да признам, че той беше особено разгорещан. Разгорещен не заради е, различията в мнението ви, което само по себе си е нещо положително. Дебатът обаче е разгорещен, защото обсъждаме законодателство в цифровата сфера. Важно, нужно законодателство. И аз лично съм шокирана. Има несправедливост в цифровата сектор и предложението има за цел да регулира авторското право. Мисля, че постигнахме добър баланс. защото тогава да не го потвърдим? Целта не е да се налага цензура или ограничения, целта е да има ясни правила и всеки, който по някакъв начин е участник в пазара, знае какви са правилата, които трябва да спазва. Така че нека да подкрепим директивата. Благодаря, госпожа Уорд има думата. As... Аз говоря като говорител на Лейбористската партия в Европейския съюз като защита защитник на мултимедиите, които работят в цифровата сфера. Това е най-големия закон. Той ще намали а, правата на големите гиганти върху цифровото съдържание. Това ще даде възможност а, на творците да бъдат справедливо възнаградени. Ще реши проблемите в една несправедлива ситуация и ще прекрати практиката, когато трябва да се появи нещо 50 000 пъти в YouTube преди автора да получи някакво възнаграждение документ награждава творчеството. Искам да благодаря на организациите като UK Music и режисьорите в Обединеното кралство. Председателката прекъсва ораторката и сега вече ще можем да дадем думата на комисаря Ансип. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на уважаемите членове на Европейския парламент за проведените разисквания. Мнозина от вас говориха за филтрирането при качване на съдържание. Но нека ясно заявя, че в текста на директивата не се упоменават такива филтри. Както знаем обаче, те вече се използват от големите платформи. Директивата ще даде на гражданите ни правото да изискат повторно качване, както и да успорят свалянето на съдържание, което са могли да качат. И това ще доведе до значително подобрение в сравнение с настоящото положение. Когато гласувате за директивата за авторското право, ще отправите послание към европейските творци. И посланието е простичко, а именно интересуваме се от вас и ви защитаваме, за да можете да продължите работата си, която е безценна от гледна точка на сферата на културата. Европа се основава на културата си. Културата е източник на ценности и вдъхновение. Крайните бенефициенти на тази директива ще са европейските граждани. По-хармонизираната нормативна уредба ще подобри достъпа на гражданите до развлечение, произведения на изкуството и качествена журналистика. Директивата, освен това, ще даде възможност на Европейския съюз да се изправи пред сложните правни предизвикателства, предизвикани от работата в цифрова среда. Наясно сме, че има различни позиции и в това няма нищо необичайно, когато се води толкова важен дебат. Изслушахме всички гледни точки, Зачитаме всяка една от тях, но смятаме, че резултатът постигнат по време на триалога е балансиран и ще допринесе за усъвременяването на европейското законодателство за авторското право. Крайно време е да работим по-активно за приспособяването на нормативната уредба към века на цифровите технологии. Благодаря на председателката ви, благодаря на господин Фос и докладчиците в Сянка, както и на вас, госпожи и господа депутати. Председателят, благодаря господин заместник председател Ансип. Добър ден на всички. Поемам сега председателството. Давам думата още веднъж на докладчика господин Фос. Благодаря, господин председател. Някои от изказванията днес показаха, че сме изгубили мярката при тези разисквания. Предложената реформа няма да доведе до цензура няма да доведе до ограничаване на законното право на изразяване. Реформата ще допринесе за правна сигурност по отношение на законовите действия във връзка с съдържание защитено с авторско право. Ще дадем и повече възможности на гражданите. Google, YouTube и други не управляват и наречения shitstorm, освен това въздействат на общественото мнение. Онова, което правят те, показва колко е лесно да се използват за определени цели, определени групи от населението, най-вече младежи. Днес ще покажем дали ние като парламент, дали нашата демокрация ще може да се наложи срещу силни економически субекти. Става дума за основни права, за правото на интелектуална собственост и в крайна сметка и за справедливото възнаграждение за творците. От нас зависи днес опазването на европейските културни блага и предотвратяването на експлоатирането му от страна на монополисти в технологичния сектор. От нас днес зависи да предоставим на европейските творци подкрепата, от която толкова спешно се нуждаят. Затова подкрепете настоящото предложение. То ще доведе до една балансирана реформа. Благодаря. Благодаря. Благодаря много. С това приключваме дебатите.